Добър ден на всички. Добре дошли на този извънредно заседание на АФЕТ. Предлагам да започнем нашата работа веднага. Първо трябва да приемем дневния ред, ако нямате възражения. В такъв случай ви предлагам да приемеме дневния ред. Няма да правя съобщения, така че минаваме към точка 3. Добре дошъл на комисар Оливър Варле, който ще ни представи ново приетото предложение за осъвременяване на методологията за разширяване. Благодаря за възможността да обмениме информация. Това е в духа и съзвучие на добре установената практика, важните политически предложения да бъдат представени директно на парламента. Наистина, по този начин нашите членове, получавайки информация на време, могат да упражняват контрол на целия процес. Разполагаме само с 45 минути, така че ви предлагам да вземете думата за 10 минути, за да могат после да ви бъдат зададени въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да представя новото предложение на комисията за презгледаната методика за Западните Балкани. Радвам се, че мога да ви представя нашите виждания за разширяване. Разширяването на Европейския съюз е, е важен приоритет на нашата комисия. Перспективата за присъединяване, основано на достоинствата, е в наши економически и политически, економически, политически интерес. Геостратегически инвестиции в стабилна Европа работим в три насоки И по този начин се опитваме да съживим процеса на разширяване. Първо, нова методология за разговори за присъединяване, методология прията днес. След това ще започнат преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания и накрая план за економическо развитие и инвестиции за целия регион на Западните Балкани. Това ще бъде представено в Загреб на 6 и 7 май. Нашето предложение за преразгледана методология има за цел преговорите за присъединяване да бъдат по-убедителни, по-предсказуеми, по-динамични и да бъдат ръководени от ясна политическа ориентация. Целта не е да се промени из основи разширяването, но да се подсили процеса. Целта е пълно присъединяване, пълно правно членство. Ние искаме да подобрим инструментите, особено в областите, които са много важни върховенство на закона, економиката. Тези реформи трябва да, да имат въздействие на място, да подобрят перспективите, заетостта и да създадат чувство за свобода в народи, у народите. Това ще бъде възможно само ако темповете на реформата се ускорят. Предложението за нова методология се основава на четири принципа. Първо, убедителност. Процеса на присъединяване трябва да се основава на взаимно доверие. Лидерите на Западните Балкани трябва да реализират целите, трябва да реализират и реформите, особено в областта на върховенството на закона. Това би трябвало да успокои законните притеснения на гражданите. Акцента върху основните свободи ще се засили, тъй като е в сърцевината на прехода. Това означава функциониране върховенството на, върховенството на закона, на институциите, економически критерии от страна на Европейския съюз. Това означава изпълнение на ангажиментите за процес основан на достоинството, когато страните партньори отговорят на критериите, държавите членки ще се договорят да се премине към следващия етап на процеса. Второ, ясна политическа ориентация с оглед на политическия характер. Процеса трябва да бъде е, ясен от гледна точка на политическото лидерство от двете страни. Ние искаме да има ангажирано с страните кандидатки чрез редовни срещи на върха и министерски срещи. Освен това, искаме да включим държавите членки по-активно и да им дадем възможност да следят и наблюдават процеса и да, и да наблюдават нужните реформи. На трето място, по-динамични реформи за тази цел. Преговорните глави ще се обединят в 6 тематични групи основни моменти, вътрешен пазар, способност, приобщаващ растеж, зелен дневен ред и устойчива свързаност заедно с ресурси, сближаване и външни отношения. Обединяването на главите по политически признак ще доведе до по-задълбочени разговори и ще даде възможност за участие и приравняване към политиките на, е, на Европейския съюз. Преговорите ще се водят по групи, а не по отделни глави. Главата, свързана с публичната администрация, економическа политика, е, това са основните елементи. Ще започ... Тази група ще започне първа и ще приключи последна и трябва да се постигне напредък тук, преди да се отворят нови категории когато важни реформи бъдат приключени преди отварянето на групата, времето между закриването и откриването на нова група трябва да бъде не повече от една година. Четвъртия принцип е предсказуемост за двете страни. По-голяма яснота за очакването от различните страни по-ясно определени условия и позитивно въздействие, както и отрицателният ефект на липсата на реформи. Също така ще представим ясни стимули, ако бъдат реализирани ключови реформи, е, чрез постепенна интеграция на пазарите и политиките. Колкото по-бързи са реформите, толкова по-бързо ще вървят страните по пътя на членството. Заедно с това държавите членки трябва да са сигурни, че ще се взимат корективни мерки там, където има стагнация или отстъпление. По-решителни мерки, санкции е, за отстъпление или стагнация ще бъдат факт. Няколко думи за другите инструменти, по които работим. Комисията се придържа към ангажимента да започне преговори с Северна Македония и Албания и се надяваме, че това може да стане преди срещата в Загреб. И двете страни са започнали и са поели ангажимент за реформи. Ще следим процеса и скоро ще представим своите виждания пред своите партньори. Европейския съюз трябва да може да спазва думите си и като подготовка на срещата в Загреб ще излезем с предложение с ясен акцент върху економическото развитие. Целта ни е да засилим присъствието си в Западните Балкани, да засилим инвестициите, и да се скъси разликата в економическото развитие между нас и Западните Балкани. Както виждате, програмата е амбициозна и за изпълнението имаме нужда от вашата подкрепа. Ние трябва да помислим заедно какви конкретни мерки можем да предприемем в интерес на инвестициите в Западните Балкани, в подкрепа на интеграцията, създаване на възможности за заетост и предприемачество, създаване, подобряване на бизнес климата и да се сложи край на изтичането на мозъци. Както винаги, очаквам да чуя вашите възгледи и да отговоря на вашите въпроси. Благодаря, господин комисар, за встъпителните думи огромен брой колеги са се записали за изказване. Очевидно не всички ще получат думата, но ще започнем с координаторите по две минути за всеки от името на НП. Господин Галер. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това, че споделихте с нас предложението тук в АФЕТА. В ЕНП, е, ЕНП приветства това предложения за нова стратегия за разширяване. Виждам, че по този, по този, по този начин процеса ще набере нова скорост, устрем и в ще трябва ще трябва първо да се подготвят критериите, след това да се изпълнат и тогава нещата ще се получат. Когато някоя държава а, стагнира или спре, ще имаме възможност да спреме или да върнем назад целият процес. Като цяло това е много положително. Добре е също така, че страните кандидатки ще могат да участват в програми, които са отворени, които до сега бяха отворени само за държавите членки, е също положително. Държавите членки трябва и да станат част от преговорният процес чрез свои експерти, за да могат гражданите да видят че е, нещата не се случват само в Брюксел, в е, офисите на е, бюрократите. Приветствам също така, че върховенството на закона е приоритет в този процес. както и се набляга на важната роля на парламента в целия процес. Благодаря на Микаил Галер. Преди да гледаме филмчето, господин Пицо, благодаря, благодаря за това за това, че ни представихте новата методология за разширяване на Европейския съюз. Европейският съюз трябва да се възобновява и отвън, и отвътре едновременно, и това са процеси, които не се изключват взаимно. времено бе преповторена европейската перспектива на Западните Балкани. Ще очаквам от комисията да продължи да бъде е, водеща и в процеса на разширяване, като разбира се се спазват правилата. Сега искам да ви задам няколко въпроса. Е, аз съм е, докладчик за Черна гора. Бих искал да зная дали новата методология ще се прилага също така за Черна гора и Сърбия или само за тези, които в момента са кандидати. Така че вие казахте, че има инвестиционен план за тези страни. Има ли вече някакъв е, график или има някакви предварителни е, предложения? Колкото до процеса за е, обръщане и на процеса. Можете ли да бъдете малко по-ясен? Възможно ли е все пак предвид това, че има 6 кластера, целият процес преговорите да приключи след 6 години? Госпожа Хагман от името на Риню. Eh, Добър ден, благодаря господин комисар за Благодаря за изявлението за представената реформа. Ние сме доволни от нашата група в тази реформа. Настояваме за повече прозрачност, за повече яснота и сме доволни от новата стратегия. Има нужда от нова методика, има нужда от повече убедителност, повече доверие и това е което очакват гражданите. И разбира се, Хубаво е това, че се включват основните свободи и върховенството на закона. Е, всички страни трябва да спазват е, това и трябва да има последици, когато една страна не спазва тези принципи. Освен това, за нас е много важно следното – всички сме иска... винаги сме искали Европа да се реф... реформира. И искаме новите държави да бъдат интегрирани. И това е перспектива, която конференцията за бъдещето на Европа трябва да потвърди. Имам обаче един въпрос и това е въпрос и на други колеги. Новата методология, как ще се отрази на дови, на страните, с които ще преговаряме, как ще се отрази е, на тях. Благодаря ви. Благодаря. Следващият от името на идентитет и демокрация нямам е, жела... Вие от е, идентитет и демокрация ли Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Мен ме интересува конкретно как ще подпомагате и как ще структурирате гарантирането на върховенството на закона в тези страни. Гаранцията е, че тези страни действително са страни, управлявани от правото, е гаранция за добро функциониране на една съвременна европейска държава. Само, че не ми е ясен метода. Как точно ще помогнете на тези страни а, по пътя към върховенство на закона? Благодаря от името на зелените. Имате думата. Госпожа Фанк. Благодаря, господин председател, с това, че споделихте тази, това предложение с нас. Това е в съзвучие с поетите ангажименти в Солун, както и предложенията на комисията. Ние подкрепяме разделението на главите по тематични категории и графика. Но Разбира се, преговорите трябва да бъдат много по-динамични, мерките трябва да позволят на тези страни да, да, да провеждат реформи, но да имат и фидбек от наша страна. Дали, тук, дали това ще се отнася и за Черна гора и Сърбия, но Що се отнася до новата методология, как, какво, какъв ще бъде приноса на държавите членки? Аз лично Смятам, че не е в наш интерес процеса да бъде политизиран и мисля, че данните, по които се определят, които отговарят на критериите, не трябва да бъдат разглеждани от а, политическа гледна точка. Колкото до Косово, за, за, за нас е много важно да има пълно признаване на Косово преди да, запо, да започне процеса с а, Сърбия. Така че искахме да знаеме също какво ще бъде направено преди срещата на високо равнище в Загреб? Госпожа Фотига, благодаря. Господин комисар, благодаря, че споделихте информацията с нас. Много е важно нашото нашото виждане да бъде взето предвид преди съвета да вземе решение. Необходимо е да се стъпи на опита на Европейският съюз в областта на а, разширяването но нещата трябва да бъдат е, много ясни, както за нас, така и за нашите партньори, за да могат те да знаят какво се очаква от тях, както и за последващите кандидати от е, региона. Приветствам това, че наблягаме на критериите от Копенхаген, Копенхаген и че разделението на главите в тематични категории е много положителна, положителен подход, както и в необходимостта да, се, да има срок за приключване на а, тематичните категории. А, но мисля, че най-важното в тази методология е, е посланието, което отправяме в момента. Полож... Едно положително послание към цялата а, общественост и по-специално към тези страни, които желаят да се присъединят е, към Европейския съюз. Е, моя въпрос е каква е реакцията на Северна Македония и Албания и каква според вас ще бъде е, реакцията на съвета. От ГУЕ имаме ли представители?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 определят своя собствена, своята собствена съдба и своето бъдеще, а не да се подиграваме с, това, с тях. До преди няколко, няколко месеца е, Европейският съвет е, и няколко държави членки отказаха на Северна Македония и Албания започването на преговорите. А сега говориме за методология, за за начина по който ще започнат преговори с тези страни. Ние смятаме, че предложенията на комисията и на съвета в никакъв случай няма да помогнат на страните кандидатки а, също така не споменахте и каква ще е ролята на Европейският парламент. Европейският парламент ще играе ли някаква важна роля в този процес? Благодаря ви. Благодаря. Това беше първият а, кръг на, пред... на координаторите от политическите групи. Аз сега давам думата на комисара да отговори на възможно най-много въпроси. Благодаря ви. Зададени бяха се въпроси за ролята на Европейския парламент в процеса. Ролята на Европейския парламент в този процес е по-скоро от политическо естество на политическа движеща сила. Европейския парламент вече значително допринася за процеса но ако погледнете се по-отблизо документът и предложението относно контролът на изпълнението, ще се убедите, че искаме да засилим сътрудничеството между институциите, чрез споразумението за асоцииране, чрез съвета за асоцииране, комитета за асоцииране и съвместните парламентарни комитети. Искаме в по-ефикасно да използваме тези институции с цел да проверим как се изпълняват на място реформите. И от тази гледна точка, разбира се, сътрудничеството с националните парламенти на страните кандидатки е от ключово значение, тъй като от тях зависи голяма част от работата. Така че се обръщам с молба към Европейски парламент да ни помогнете и да допринесете чрез вашата оценка въз основа на това, което сте чули на парламентарни на заседанията на съвместните парламентарни комитети за това как напредват реформите на място. И също така се обръщам за призим към вас да допринесете чрез изпращане на ясни послания към националните парламенти за нужните реформи, в някои случаи с конкретни предложения. Така че напълно разчитам на вас. Това ще бъде много важна част от новата методика. Зададохме им, зададени бяха много въпроси за Сърбия и Черна гора зададохме въпрос относно през съобщението на пресконференцията. Наистина новините бързо се разпространяват. че Анна гора вече са започнали преговорите, така че ще бъде доста трудно да се променят правилата, след като вече започна, преговорите са започнати. И нямаме такива намерения. Но смятаме, че новата методология може да засили динамиката на процеса. Така че тези две държави ще имат възможност да се включат в системата, ако пожелаят. Ще ще ви дам същия пример, който дадох и на пресата. Става дума за економическата част на преговорите. Ако искат да ускорят економическите реформи, тези две държави могат да се възползват от системата с тематичните клъстери за тази цел. Могат да решат да участват само в тази част и да използват клъстерите в областта на економическата сфера. по обещанието за една година, също ми беше зададен въпрос. За да стане съвсем ясно, това е политическо предложение от наша страна. В случаите, когато всички реформи вече са съществени преди започването на преговорите по даден клъстър или при започването, ще отворим всички свързани с този клъстър глави и преговорите ще бъдат относно изпълнението на реформите. Тоест няма да засягат все още текущата законодателна дейност, а ще се съсредоточат върху изпълнението. Ето защо смятаме, че ако е на лице воля за ефикасно, за ефикасно участие от страна на страните кандидати, смятаме, че ще бъде възможно преговорите по този пластан да приключат за една година. Но, както казвам, това е само предложение и то зависи пряко от изпълнението на реформите, включително и прилагането на практика от страна на държавите кандидатки. Приноса на държавите членки и защо той е толкова важен. От контактите, които осъществих, стана ясно, че има разминаване за оценката на напредък, който се постига на място. И поради това разминаване поне на два пъти държавите членки не можаха да се споразумеят за започване на преговори. Имаше и изненади в последният момент и искам да избегна точно това. Искам да има обща яснота какво се случва на място. Това ще означава конкретно, че работим съвместно и това е много важно, тъй като по този начин ще се събере нужното доверие спрямо държавите кандидатки в държавите членки. На въпроса как можем да покажем че, може да, да, че могат да бъдат затворени преговорните глави. Това е един от основните приоритети за мен а, в а, документа. Смятам, че трябва да съкратим методиката, с която сега работиме, с която сега работим, която предвижда за период от 6 до 8 години за всяка глава. За този период в дадена държава обикновено има поне две правителства – ако знали, че нещата се са движение, ако искаме реформите наистина да бъдат заздравени, в нашия интерес е да работим за по-бързо приключване на преговорните глави, за да може реформите да бъдат приключени възможно най-бързо и по смислен начин и след това да се съсредоточим върху е, прилагането на реформите, вместо да е, преговаряме безкрайно по законодателната част на реформите. И на последният въпрос, какво се е променило от месец октомври насам? В момента започнахме кампания за комуникация с държавите членки, не само към държавите членки, които изказаха съмнения през октомври, но започнахме към установихме контакт с всички държави членки и започнахме същият, същият и преговори с държавите от Западните Балкани, за да установим какви са проблемите. Искам да преодолеем правопричините, за да преодолеем проблемите пред започването на процеса на преговори при тези пет държави. Споменахте, още един път ми зададохте въпроса за ролята на Европейския парламент, но мисля, че вече отговорих на този въпрос. Благодаря ви, господин комисар. Знам, че бързате, но имате ли време за още един тур от въпроси и отговори? 15? Малко позакъсняхте, припомням ви. Добре, ще се опитам да дам думата на възможно най-много колеги, да знаете, че разполагате с по една минута. Започваме с госпожа Зовко от НП. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Радвам се на новата методика. Тя е чудесна въпрос, е, чудесна новина, особено за Харватия, която има най-много, най-дълга граница с държави кандидатки. 1 милион и 100 хиляди граждани на Босния Херцеговина имат и а, европейски паспорт. Ние се притесняваме за благосостоянието на тези граждани. Новата методика дава възможност за установяване на мир и стабилност в региона, което първостепенно е значение за сигурността и на европейските граждани. Новата методология дава на държавите членки на Европейския съюз и повече правомощия в а, процеса на присъединяване, процедура, която към момента беше прекалено много само в процес на Европейската комисия. Така че се надявам от тук нататък Европейския парламент да, взимам, да играе много по-важна роля. Благодаря ви. И приветствам новия подход. Благодаря ви, господин Кючук. Има думата, той е докладчик за Северна Македония. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, благодаря ви за присъствието днес тук и за новото предложение за новата методология. Мисля, че това ще промени реално нещата, ще доведе до повече динамика и съответно ще допринесе за постигането на, по на по-съществени резултати на място. Имам няколко въпроса, един от тях беше споменато от Анна Фотига пресата вече реагира положително. Кога очаквате положителен резултат? През март за Северна Македония и Албания. И вчакваме положителни резултати на срещане на върха в Загреб. С пълно право споменахте и изненадите последния момент. Всички сме съгласни, че през октомври се провалихме. Въпросът е дали можем да си позволим да се провалим втори път. Според мен не. Как ще гарантирате, че няма да се стигне до втори провал? И третият въпрос е свързан с процеса. Много ми харесва подхода ви да, убеди, да обедините главите в а, тематични клъстери. Но какво се случва с, с скоростта? Може ли гарантирате, че ще ускорим процеса, като превърнем а, главите в тематични клъстери? Благодаря ви. Благодаря ви от идентичност и демокрация, господин Каропо. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Разбира се, особено много ни вълнува въпроса за разширяването. Много е важно да обсъдим методологията и да членки, които ще започнали преговори. Постава се акцент върху економиката и върховенството на закона. Е, страните, които вече членуват е, са положили огромни жертви в областта на климата и околната среда. Аз мисля, че това трябва да се включи в изискванията, защото утре има, има опити за отстъпление. Според доклад, някои от централите в източна Европа произвеждат повече емисии отколкото всички останали в Европа. Ето защо е, присъединяването трябва да се обвърже е, с условия, свързани с околната среда. Благодаря ви. От името на Зелени думата има господин Лагодински, а не госпожа Трик, извинете. Благодаря ви. Както вече каза колегата преди мен, подкрепяме подхода за тематичните клъстери. Подкрепяме също така и засилената гъвкавост, която дава възможност на държавите членки да оказват подкрепа на държавите кандидатки по време на процеса, който ще засили шансовете им за успеха. Но разбира се, най-инноваторският елемент е решението да се прообърнат преговорите И това води до редица от въпроси. В някои случаи Европейската комисия може да направи предложение с постоянна процедура. Какво означава тази постоянна процедура? И също така се предвижда гласуване с квалифицирано мнозинство за спиране или връщане назад в процеса. Защо? Не смятате ли, че може да се стигне до политически произвол? Не смятате ли, че има прекалено много несигурност? И от правна гледна точка, в момента имаме единодушие за стъпките напред в процеса за присъединяване и политическо мнозинство за връщане назад в процеса. Смятате ли, че това е, не противоречи на договорите? господин Билчек, докладчика за Сърбия. Благодаря ви, господин комисар. Много високо цени тази, това ваше съобщение и то само подчертава цялостният ангажимент относно а, разширяването. Мисля, че е крайно време да постигнем някакъв съществен напредък. И тази гледна точка приветствам новата методология. Смятам също така, че е важно не само да комуникираме тук в рамките на Брюксел, но да комуникираме и с съседните страни Западните Балкани, така че високо ценя намерението ви да посетите региона. Смятам също така, че трябва да се засили усилията във всяко отношение ви припомням резолюцията, посветена на конференция за бъдещето на Европа и нуждата да се работи активно с страните от Западните Балкани. Смятам, че трябва да не забравяме тази цел, когато обсъждаме как може да подобрим комуникацията по отношение на разширяването през едните месеци. И още един въпрос къде е според вас мястото на добросъседството и помиряването в рамките на разширяването? Тук няма по економическите аспекти, а историческите. Мис Благодаря ви. Последните четирима колеги, господин, госпожа Гао, Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за присъствието днес тук и за изложението. Всички сме съгласни, че Европейския съюз трябва да запази своят авторитет и да докаже, че е надежден партньор във всяко едно отношение. Ето защо. Според мен е похвално, че толкова бързо разработихте новата методология за процеса на присъединяване. Според мен това предложение е добро по същество и се радвам, защото то би трябвало да, да направи самият процес на присъединяване по-ефикасен и да засили доверието. Според мен е много важно да има ясна цел, а именно Европейски съюз да започне преговори за присъединяване с Северна Македония и Албания, възможно най-скоро, може би още през месец март. Въпросът е, Вие как смятате, как ще погледнат на това ново предложение държавите шеги, които гледат скептично на разширяването? И по въпроса за държавите, които вече са на по-напреднал етап с, с преговорите като Сърбия и Черна гора, например. Те имат тази възможност да присъединят към новата методология, но как гледат на тази възможност. Благодаря на Кинга Гал, господин Лагодински, благодаря ви. Съвсем набързо, какви са последиците за други кандидати за членство и в частност Турция? някакъв специал, специал, специални разпоредби ли правим Западните Балкани? Ако да, как ще го обясним на партньорите ни в Турция. And finally, Mr. Kubilius and Mr. Mandel. Благодаря ви, господин Кобилиус. Well, thanks a lot. Really, I think that... Благодаря ви. Действително, смятам, че методологията е много важна. И мисля, че можем да погледнем положително на новото предложение. Ще ви задам един въпрос, който може би беше, беше за, за, зададен, но ще го задам по-общо. Говорим за предвидимост предвидимо за държавите кандидатки, които трябва да се подготвят за реформите и да се подготвят за адекватна оценка на постигнатия напредък, но имаме нужда от предвидимост за държавите членки. Така че смятате ли действително, че може да се стремим дългосрочен план за квалифицирано мнозинство като метод на гласуване за всички етапи на преговорите, започване на преговорите, приключване на преговорите, връщане на назад. Защото в момента всичко може да зависи само от една държава членка, която по различни причини, исторически или други, могат да решат да не одобрят започване на преговори и това да сложи край на целия процес. Лукас Мандел. Благодаря ви, господин комисар, за това, че направихте всичко останало. Съвсем от Откровенно ви казвам, че не съм още готов да изляза с окончателна позиция, но знаем защо ви се наложи да пишете допълнително домашно, знаем по чия вина. Изобщо не трябваше да се стига до това забавяне. Надявам се, първите могат да започнат още преди среща на върха в Загреб. Тъй, по вашият нов методология се обхващат економическите аспекти и правата на човека, но това, което на мен ми липсва не е във вашата методология, но в цялата, целият му подход са чувствата, европейският начин на живот. Да разберем, че хората, които живеят в Сърбия или в Косово, са също толкова европейци, колкото живеещите в Австрия или в Полша. Според мен това липсва и на хората в региона. Мисля, че навредихме на доверието в региона с отлагането на, на преговорите. Не бива да го правим за в бъдеще. И още един въпрос имам. Колко държави членки стигат, за да се спрат а, или да се сложи край на преговорите? И последно, Натали Луазо. Благодаря, господин председател. Приветствам подход на Европейската комисия, за да може най-накрая да си извади процесът от, от, за присъединяване от бюрокрацията. Присъединяването е изключително политическо решение по своето естество и трябва да се възприема като такова и от държавите кандидатки, и от държавите членки. Най-после оказва дава повече яснота, повече отговорност и повече предвидимост е от ключово значение. Ако има напредък, това трябва да се вземе предвид. Ако има забавене, и това трябва да бъде отразено. Радвам се на факта, че се подчертава значението на правата на, чу... на човека и върховенството на закона през целият процес. Върховенството на закона не е само проформа изискване. Има достатъчно държави, които искат нелиберална демокрация в Европейския съюз, за да трябва да приемаме още такива важна си остава действителността на място. И накрая държа да ви предупредя, за да можем да се увеличим, трябва първо да сме в състояние да се реформираме. Не можем да приемем нови членове в а, един дом, в който, който цари такъв хаос. Казваме го много отдавна. Крайно време е да пристъпим към действие. Благодаря ви, господин комисар. Опитайте се да отговорите на колкото може повече въпроси. All the questions. Um, <clears throat> first of all, um... Беше зададен въпрос как мога да гарантирам положителен резултат. Не мога. Не ми е това целта. Целта ми е, е да потърся вашата подкрепа. И това ще бъде съвместно начинание между нас, съвета и държавите членки реализацията няма да зависи от един човек, а от всички и за това призовавам всички да помогнат, за да тръгнат преговорите преди Загреб. Цената на провала. Изключително висока. Три пъти вече се провалихме, да не забравяме. Това би било четвърти път и би бил последен. Миналия път загубихме правителство заради провала. Този път не искам да има провал. Не искам да има опасност от провал. Така че правя всичко възможно това да се избегне. Що се отнася до темповете, те не зависят само от мен. Ние сме готови да ускорим темповете, само че и държавите кандидат, страните кандидатки трябва да са готови за е, ускорено провеждане на реформи. За Сърбия и Черна гора е измененията в е, климата. Това е причината, поради която Загреб ще е толкова важен. Когато говорим за план за економическо развитие, това са огромните предизвикателства за региона и ние трябва да им помогнем да посрещнат тези предизвикателства. Техните економически и финансови възможности са по-ограничени от нашите, така че трябва да подберем онези елементи от зеления курс, които могат да бъдат реализирани по-бързо, като енергийна ефективност, възобновяема енергия, кръгова економика и така нататък можем да включим и реализираме тези политики преди присъединяването, така че когато дойде момента за членство, това ще е направено. Имаше два въпроса, свързани с темата за, необра... за обратимия характер и какви механизми ще има и дали това е законно. Законно е. В противен случай нямаше да го предложим. принципа за обратно квалифицирано мнозинство придоб... започва да навлиза във все повече политически области. Двупакета, шестопакета, европейската брегова и гранична охрана. Много са инструментите, в които този принцип присъства. Идеята е, че в момента в рамката на преговорите с Сърбия и Черна гора – или комисията, или една трета от държавите членки могат да предложат е, да се прекратят, е, да се преустановят преговорите по, някои, по една или две глави е, или да започнат преговори отново по дадена глава. Ето тук ще има значение гласуването в съвета. В момента ще се гласува с квалифицирано мнозинство, за да се гласува такава мярка. Това, което предлагаме, е комисията да е единствената, която може да, бъде, да направи такова предложение. Държавите членки могат да направят обосновано предложение за подобна мярка, но комисията е тази, която ще може да прави предложения. И когато направи такова предложение, за да бъде блокирано в предложението в съвета, има нужда от обратно квалифицирано мнозинство. Това е много важно, защото когато видим, че има сериозни недостатъци, ще можем да предприемем бързи и ясни мерки. И когато веднъж обявим намеренията си към една страна, нивото на сътрудничество ще се повиши, ако обявим, че ще предприемем подобни мерки. Е, аз е, мисля, че възможността е, такава мярка да се приложи, това, което ще ни помогне при реализацията на реформите регионалното сътрудничество е в методологията. Виждаме го това в различни области, но разбира се, без да се разрешат конфликтите в региона, не може да има разширяване. От, този, от това няма да се откажем и чрез Загребската стратегия ще насърчим сътрудничество между тези страни защото идеята ни е планът за економическо развитие да бъде за целия регион на Западните Балкани, не само за страните, които водят преговори, а и за Босна и Херцеговина и Косово. Каква е реакцията на скептичните държави членки? Надявам се да е положителна. Не съм още чел пресата. От тук ще отида в съвета и ще видя нагласата им, каква е реакцията на страните, когато посетих двете страни, които бяха най-притеснени. Те бях, проявиха откри отвореност и казаха, че са готови да направят всичко възможно, за да стане членството реалност. Така че те очакват нашия план и когато им представих плановете, те са готови да работят с нас. И основното послание което получих от тях, беше ами направи го. Турция. Ако погледнете методологията в наименованието, ще видите Западни Балкани. И накрая за емоциите, съгласен съм с вас. Те могат да бъдат полезни, но напоследък имаше толкова много емоции, че моето желание беше градусът малко да се понижи и да внесем малко повече разум в процеса. Да, прави сте, те са европейци, също както сме и ние, за това Загреб ще бъде толкова важен. С тази програма ще можем да ги да направим така, че те да се доближат до нас много повече и много по-бързо. Уважаеми колеги, след минута ще закрия заседанието. Искам да кажа, че парламента ще реагира в препоръките на ФЕД по Западните Балкани. Това ще се приеме на среща на върха в Загреб през май. Благодаря комисар за прис... господин комисар за присъствието, за това, че отговорихте на въпросите. Ако няма други коментари или ако няма нищо по точка разни, мога да закрия заседанието. Благодаря на всички за участието.